Chers collègues, je vous propose que nous commencions. Предлагам да започнем, уважаеми колеги. Нямаме коментари по дневния ред. Следователно, дневния ред се приема. Нямам съобщение на председателя на този етап. Минаваме на третата точка от дневния ред. Преглед на ЕПСКО, на, на ПЕСКО, постоянното структурирано сътрудничество. Имаме гости, господин Молнар, началник на ССД Пол, господин капитан Шуман от Европейския военен секретариат, господин Молни, директор на Френския институт за стратегически изследвания, ПЕСКО се предвижда от Лисабонския договор и дава възможност на държавите членки да развиват сътрудничеството в отбранителната сфера. de l'Union. Elle constitue une disposition propre à la PSDC. Elle repose sur le concept d'intégration différenciée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 5 à 7 minutes. Merci. Merci. Euh, Благодаря. Благодаря ви, госпожа председател. Благодаря ви за възможността да ви запозная с стратегическия преглед на ПЕСКО, на засиленото сътрудничество в отбранителната област. Уместно е наистина парламентът да е информиран за ставащото в тази област. Ние, разбира се, активно работим в така наречения секретарят на ПЕСКО, в това число външната агенция на Съюза. Разговорите и решенията, разбира се, са прерогатива на 25-те държави членки в формат на съвет. Правното основание за стратегическия преглед е, намираме в решението за самото сътрудничество, че, че целта на това сътрудничество е да се стигне евентуално до по-задължаващи ангажименти към края на всяка фаза на сътрудничество. Тази година приключва първата фаза, следващата е 21-25 и така нататък. Би следвало да се има предвид постигнатото, разбира се, до, до, до сега, както и развиващата се обстановка. Общо взето е уместно да се отбележи, че Песко датира сравнително скоро, декември 2017 година и вероятно не бива да очакваме сериозен основен ремонт, така да се каже. В същото време преглед ни дава възможност да прецизираме, е, да настроим по-прецизно двигателите, образно казано, на това сътрудничество. От самото начало, нека кажа, че условията за участие на трети държави по изключение все още не са определени е, ротационното председателство на Съюза, в случая Харватското, трябва да потърси решение. Миналата година постигнахме не лош напредък, но консенсус на този етап няма и тази тема не е предмет на стратегическия преглед тази година. Е, започна структуриран процес, секретарята на ПЕСКО, в отношения с държавите членки, за да видим какво може да се подобри. Сега сме на първи етап, събираме становищата, идеите на държавите членки. Втората стъпка ще се изразява в препоръки на върховния представител в предстоящия негов годишен доклад по сътрудничеството, който ще постъпи в съвета края на март, началото на април. След това съветът ще приеме препоръки по този доклад през месец май. Третият етап ще бъде преглед на нормативната уредба, доколкото е необходимо, за да се отразят евентуално договорените промени. Това до края на тази година, в това число устройственото решение на сътрудничеството, както и решението на съвета, регламентиращо правилника за управление на процеса. И в последствие, вече в началото на следващата година, е, ще извършим преглед на конкретните цели по отделните ангажименти в рамките на сътрудничеството. В рамките на структурираните отношения с държавите членки ще разискваме ангажиментите, проектите и процесите. По тези направления, както основателно посочихте, госпожо председател, целта е да се трасира пътя за следващата фаза на ПЕСКО и разбира се, от съществено значение тук да бъдат формулирани осезаемите резултати, продукти, от това сътрудничество през идните години. И сега по направленията. Първо, ангажиментите. Трябва да бъдем реалисти. Държавите членки едва възприемат в вътрешното си планиране тези 20 ангажимента, така че предпазливо бихме се отнесли към всякакви промени тук. На второ място, вниманието се насочва преди всичко към изпълнението. И в това отношение предстоящия годишен доклад на Върховния представител ще бъде важен повод за оценка. На трето място, и по това вече се говори, е, следва да се насочи вниманието в по-голяма степен към така наречените оперативни ангажименти за конкретна готовност в рамките на общата политика в областта на отбраната и сигурността. И ако не можем да актуализираме самите ангажименти, е, ще слезем на ниво конкретни цели, за да актуализираме. Що се отнася до проектите, те са 47 сега. Главното е да, да се гарантира тяхната целенасоченост за постигането на напредък по оперативната готовност. Второ място, имайки предвид също значителния брой проекти, е, сега вече разговаряме за евентуално групиране на проектите, тилово осигуряване, мобилност, кибернетична сигурност. Разбира се, членовете, страните по отделните проекти ще решават това. Колегата в последствие ще ви запознае с отделните проекти. Що се отнася до процесите, до начините на работа, Въпросът е как да приведем в съответствие процеса в рамките на ПЕСКО с процесите в рамките на КАРТ. Това е координирания годишен преглед на отбраната, както и отбранителния фонд. Друг въпрос по отношение на процесите е за засилване на оценката което е нещо критично важно за Песко, както по отношение на ангажиментите, така и бъдещите проекти. Съсредоточавайки вниманието си върху Песко, разбира се, не бива да изолираме този процес от другите отбранителни инициативи, в това число КАРТ, ЕДФ и а, в случая върховният представител има да играе водеща роля. Отвъд периметъра на отбранителния инструментариум следва да видим и как Песко би могъл да, да се впише в други инициативи в областта на сигурността и отбраната, появили се в последствие. Например, Европейския мирен механизъм, механизма за планиране на операции, е, сигурност по море, е, хибридни заплахи, изменения на климата. В заключение, главното, което бих искал да кажа е, че държавите членки действително са се въоръжили с уникален договорен механизъм. Няма, няма такъв, дори в контекста на НАТО нямаме такава форма ПЕСКО представя една всеобхватна политическа рамка за по-тясното сътрудничество в областта на отбраната, поради което главната задача тук е да се запази политическата воля, политическото ускорение. Политическите, економически и стратегически основания, благодарение на които се появява ПЕСКО, са актуални, ако не и по-актуални днес. Е, Сътрудничеството датира едва от две години. Разумно е наистина да му се даде повече време, за да се докаже на практика. Същевременно секретариатът ще продължи да взаимодейства с държавите членки за постигането на по-конкретни, по-осезаеми резултати в интерес на засилването на Съюза и неговата отбрана. Капитан Шуман има думата от Европейския щаб. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за тази възможност да се изкажа пред вас днес във вашата комисия. След като господин Моленар така обстойно представи това, което представлява нашата дейност в момента по отношение на Песко и господин Синьони ще ви разкаже по-подробно за проектите ни. Аз ще се спра за някой, на някои по-военноориентирани аспекти. Най-важното в крайна сметка е как използваме военния си контингент, как се подготвят нашите сили и как а, ги разпределяме, когато е необходимо. Разглеждайки настоящите обстоятелства, може да се каже, че има доста възможност за подобрение. Не става въпрос за а, теоретическо упражнение и някаква теория. Става въпрос за безопасността на нашите мъже и жени във всеки един момент. Така че трябва да сме подготвени във всички ситуации и да имаме а, холистична дискусия и това да се влее в ПЕСКО. И в крайна сметка това е крайната цел на ПЕСКО. Да можем да сме наясно къде се намираме във всеки един момент и кое трябва да се уточни. Не само от стратегическа гледна точка, но и в годишния доклад на който подготвяме в момента. Стратегическия преглед е една чудесна възможност която може да ни помогне да разберем дали сме се движим в правилната посока и ни дава възможност отново да разгледаме възможностите за взаимно допълване при други инициативи в областта на отбраната, както и други паралелни процеси. Това, което а, е необходимо е да отразим вече постигнатото и да определим как да се действа напред. От военна гледна точка трябва да се постигне европейското ниво на амбиция и в това отношение, в решението на съвета по повод на ПЕСКО има съвсем ясно посочена нашата цел. Наистина би могло да се започне именно като, определ... като определим точно какво имаме предвид а, с тази стратегическа цел. А, нещо, което наскоро беше също обсъждано и в съвета и наистина подходящ начин да имаме по- конкретно разбиране. Краткосрочно трябва да сме наясно какви са нашите цели в, на място и което имаме като капацитет, за да можем и тези пропуски, които съществуват на краткосроч, в краткосрочен план, да бъдат преодолени. Ако всичко това бъде преценено както трябва, може да допренесе към по-пълната картина. В това отношение оперативните изисквания 12, 13 и 14 като номер трябва да бъдат подсилени. Новите проектни предложения трябва да се концентрират повече и по-обхватно, като бъдат в отговор именно на тези пропуски и липси. По този начин ПЕСКО ще бъде в съответствие с исканията на много участващите държави членки за по-добри резултати. По този начин нашите процеси от четвърто поколение ще бъдат подкрепени и така ще бъдат взаимосвързани съществуващите сили, за да могат те да бъдат на разположение на настоящите сили. 47 настоящи проекта това означава, че трябва да се организират в групи, в кластери, подобни проекти, които да отговорят на условията, заявени от участващите държави членки. Това следва да е процес отдолу нагоре, като се запази автономността на всеки един проект, но ние в Песко все пак следва да подкрепим процеса и отгоре надолу. Ще подчертая накрая, че участването на Вънния комитет във всеки един процес ще потвърди, че ПЕСКО всъщност е една инициатива в областта на отбраната, която много практично а, откликва и отразява нивото на амбиция на Европейския съюз за използването на а, тези сили за противодействие. Благодаря много. Сега ще, давам думата, ще дам думата на господин Александро Синьони от Европейската отбранителна агенция. Да, благодаря, госпожо председател. Много благодаря за вашата покана да говорим по тази толкова важна тема пред вашата подкомисия за сигурност и отбрана. Както казаха моите колеги, аз ще се спра на, на други теми, на най-новито развитие на последните проекти. Знаете, че проектите и структурата ПЕСКО беше прията с решение на съвета през ноември миналата година. Първоначално 13 бяха одобрените проекти, но бяха одобрени допълнителни. 10 от одобрените тези 13 проекта се стремят да постигнат важни цели, които да имат положително въздействие върху капацитета на Европейския съюз за отбрана. Сега ще ви поясня как точно бяха подбрани тези проекти сред държавите членки. Първо, разбира се, се подават проекти за предложения за проекти от страна на държавите членки. Ние съответно постигаме консенсус с тях. с минимум двама члена от проекта тези проекти се представят пред секретарията на ПЕСКО и колегите от СВД също така участват и те гледат на проектите от оперативна гледна точка. Като разбира се, участва и представители на Европейската агенция за отбрана, която преценява аспектите за капацитета по тези проекти. Кои са критериите, които, на които гледаме? Съгласуваност, съгласуваност с НАТО и финансови елементи. Зрелостта на проекта е много важен елемент. И ние преценяваме дали са на лице хармонизирани изисквания, които са съществени за началото на проекта, който има характер на сътрудничество, разбира се. След това гледаме и оперативните аспекти. Възоснова на оценката на тези а, проекти, а, възоснова на предложения на секретарията, след това се преминава към а, подбор на тези проекти на ниво съвет. Тоест, а, избират се в крайна сметка проектите, финалните предложения на държавите членки. Ключов е въпросът също за осъществяването на тези проекти, въпрос, който ние разглеждаме в прегледа на ПЕСКО. Първо, разбира се, се пристъпва към самооценка на проектите, т.е. държавите членки са тези, които пристъпват към тази самооценка, участващите държави членки в проекта. Съответно, приети са права за, правила за управление на проектите, които би следвало да бъдат сплезвани, спазвани и държавите членки съответно правят преглед, т.е. доклади, отчитат се по този критерий. Какъв е постигнатия напредък на съответната фаза на изпълнение на проекта, дали се спазва пътната карта и съответните репери и критерии което в крайна сметка води до оценка на изпълнение на обвързващите критерии. Това а, финализира в изготвянето на заключителен а, доклад, който а, се изпраща и на съвета. Това ще бъде, разбира се, и а, важен принос към годишния доклад а, дейността на а, ПЕСКО, доклад, който ще бъде представен в края на март тази година. Сега ще ви представя няколко проекта, за да добиете представа от многообразието и размера на участието и съответно амбициите на целите. Първият проект, който ще ви представя, е се ръководи от Литва, участват 6 държави членки и 6 наблюдатели. Този проект позволява държавите членки да помагат помежду си и да постигнат много по-високо ниво на киберустойчивост и съответно на, да, да дадат спешен отговор на кибератаки. Това е сътрудничество между държавите членки, европейските институции, и а, други агенции. А, следващият проект се координира от Франция, а, който цели разработването на нова технология за европейски военни радиостанции. Разработването на подобни технологии ще гарантира оперативната съвместимост на европейските въоръжени сили, когато участват в съвместни операции, без значение какво е оборудването и платформите, които се използват. Идеята е всъщност да се постигне една европейска стратегическа автономност. Следващ проект Корвет, който се е, ръководи от Италия, цели създаването на нов тип кораби, които да, са, да участват в най-различни операции и мисии. Ще се следва модерен подход който ще обхваща различни видове задачи, като борба с замърсяването, медицинско оборудване и различни видове контролни системи. ПЕСКО проектът за военна мобилност е друг пример за проект. Участието е много участие. 24 от 25-те държави членки участват и идеята е да се е, разработи технология за изграждане на капацитет. Общата цел на този проект е да работи като платформа за иницииране, координиране и насочване на цялостната дейност за военна мобилност в Европа. В контекста на всички тези проекти, позволете ми да се спра на конкретни а, идеи, които а, подпомагат тези проекти. Мандата на Ангецията е всъщност да подпомага тези а, а, проекти в рамките на а, разпоредбите за ПЕСКО. Когато а, получим искане от държавите членки от конкретен проект, а, то ние можем да предоставим експертиза за съответния проект и да удовлетворим конкретните потребности. Към момента 6 проекта на ПЕСКО вече са получили или получават към момента такава подкрепа под формата на експертиза. Разбира се, в рамките на агенцията се обсъждат и други проекти и искания за подпомагане. Що се отнася до бъдещето развитие, не искам да се спирам толкова на подробности към момента, тъй като все още текат дискусиите при нас и разбира се, ние участваме активно в тези дискусии. Но що се отнася до проектите, текат дискусии в хода на прегледа на ПЕСКО, то ние се стремим към подобряване като идентифицираме конкретни цели за двугодишния период. Секретарята на ПЕСКО насочва тези дискусии между държавите членки, участващи в ПЕСКО, като ние ги подпомагаме при прехода на съответната измя... изменение на нормативната доредба. Благодаря ви. А сега думата има Жан-Пьер Мони. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за отправената покана. Аз съм представител на един съобразен мозъчен тръст и ще се изкажа по-инак, вероятно от гледната точка на външния наблюдател и вероятно ще е, отправя някои въпроси към тримата преждеговоривши. Първо, е, е, няколко думи за мрежата мозъчни тръстове на общо европейско равнище. И не сме само от Франция. И що се отнася до отбранителната политика и, и индустриално-отбранителната политика, нали, имаме мрежа от научни работници, от изследователи. Работим и по отношенията между ПЕСКО и Европейския отбранителен фонд и от друга страна по евентуалните стратегически насоки на този фонд, имайки предвид, че идното лято е, следва да бъде одобрена програмата на отбранителния фонд до 27 година. Що се отнася до ПЕСКО, действително основанията намираме в Лисабонския договор от 2010 година. А, прочем, можем да хвърлим поглед назад още към а, е, конвенцията от 2003 година, устройствения договор от 2005 година. Парадокс обаче е, че след като се взе решение е, да започне това структурирано сътрудничество, нещата потръгнаха много бързо. Е, благодарение на текущия френско-германски диалог, разбира се, но за 3-4 месеца през 2017 година всичко стана. И е парадоксално това, защото вероятно бе прибързано. Е, с първите 20 ангажимента. Е, въпросът, който следва да се зададе сега по повод на стратегическия преглед и за изменение и допълнение на устройственото решение е дали е, няма други ангажименти, които биха могли да бъдат и по-прецизни от първоначално приетите 20. И освен това, първите 17 проекта, някои от тях бяха позалежали проекти, които определено не всички съответстваха на европейската рамка, европейското устройство. И в последствие, разбира се, бяха доуточнени. Що се отнася до задължителните ангажименти, има два въпроса от теоретичен характер. Има два модела, два подхода, които според мен не се изключат взаимно. За изграждане на европейски капацитет става дума. Било то възоснова на доброволни отношения между държавите. Е, и имаме примери. В това отношение е в рамките на НАТО е, инициатива на, на, на Германия, има френска инициатива за намеса в извъневропейски контекст. Но и това, са, това е доброволния подход. Който иска, работи със съответната неопределеност, разбира се. Който желае, от друга страна не е длъжен. В рамките на Песко тук се поражда и предимство, и риск. Тези задължителни ангажименти са действително задължителни. Но възниква въпроса какво ще стане, ако не си изпълнят ангажиментите дали една такава държава би могла да бъде извадена от схемата на Песко. Ще видим какво, какво ще стане към края на тази година. Вероятно ще трябва да се приеме по-прецизна формулировка. Е, добре е всички да бъдат приобщени в този дом, наречен Песко. И в такъв случай ще трябва да бъдат приобщени държави по-отдалечени под формата на ПЕСКО Плюс, без обаче институционално устройство, което би дало възможност да се върви напред, без непременно да се обременяват някои държави, които не са в състояние да поемат задължителни ангажименти. Що се отнася до самите проекти, главният въпрос е за съгласуваността им и оперативна и, и, и капацитетна. По-добре вървят нещата с по-новите проекти, но във всеки случай все още липсва солидност, е, липсва устойчивост във връзката между стратегическото равнище най-напред, след това амбициозността на Европейския съюз, която, трябва да кажем, не е достатъчно прецизно формулирана, и, и, и до там, докато се стигне до оперативното на, на, е, е, равнище. И, и там вече трябва да се търси е, съгласуваност. Колегата Бисхоп е автор на, на един доклад е, и в него той констатира, че това сътрудничество е, не би следвало да води е, в края на краищата до свръх, до някакви гигантски свръхобобщаващи проекти, тъй като в края на краищата възниква въпрос за капацитет. По последния въпрос за връзката между Европейския фонд за отбраната и структурираното сътрудничество, е, Песко датира от по-рано, макар и да се говори в Песко за Европейския отбранителен фонд. И освен това, целите на тези две инициативи не са, строго казано, едни и същи. От една страна фондът е насочен към промишлеността, към предприятията, а ПЕСКО към държавите. На второ място, целите на фонда не са непременно цели на ПЕСКО. Например, за така наречените нарушаващи технологии. Въпроса за изграждане на европейски снабдителски вериги. Това са въпроси, собствено казано, от сферата на индустриалната или военно-промишлената политика. От друга страна, колкото и спорно да е това, аз бих казал, че целите на Песко са кратко до средносрочни. срочни. За Европейския отбранителен фонд е, хоризонта е по-далечен, особено в технологичната сфера, е, сферата на нарушаващите технологии с хоризонт 40-та е, година и, и, и отвъд. И най-сетне необходимо е съчленяване, обвързване между ПЕСКО и отбранителния фонд – една от двете инициативи попада в контекста на политиката за отбрана и сигурност, докато другата е свързана с европейско сътрудничество, т.е. не е политика и възниква въпроса за третите страни сред държавите членки на Съюза има разногласия, трябва да кажем, между, що се отнася до връзките между фонда и ПЕСКО. Ако вземете Полша, например, е, една страна като Полша би желала да разграничи двете, защото държи преди всичко да се, да, да се отворят нещата за участие на трети държави. И ако обвържете прекалено песко с Европейския фонд, това би създало проблеми. Що се отнася до фонда, определено ще трябва да бъдат финансирани проекти, които са изцяло в съзвучие, съзвучие с целта за изграждане на капацитета на Европейския съюз глобален мащаб. Нали? И, и, и, и това е предмет на карт, на стратегическия процес. И оттам можем да говорим за, за по-висока амбициозност на Съюза като такъв. А от друга страна, в европейския, чрез Европейския военен фонд трябва да се подбира, да се финансират най-важните проекти. В случаите, в които чисто националното финансиране по-отделно е недостатъчно. И в двата случая се създава възможност за взаимодействие на равнището на Европейския съюз, което определено ще бъде поврат, невиждан до сега. Значи, може да имаме критични бележки и по отношение на фонда, и по отношение на Песко. Песко още повече след две години практически опит. Но и двата инструмента са, макар и нови, абсолютно необходими ако ще се върви към европейски военен капацитет, който за напред ще заслужава повече довери. Благодаря. Сега ще дам думата на колегите от залата. Започнем с докладчика Сикорски, ако желая. Thank you. Благодаря. Благодаря. Нов съм аз е, в Европейския парламент, е, в комисията, иначе съм запознат с Песко. Е, все пак не съм запознат детайли с документите и признавам, че не съм следил внимателно всичко, целият процес. А, но тук мен ме интересува отговорът на един много прост въпрос. А именно, ако избухне нов конфликт по периферията на Европейския съюз, сега при е, един националистически настроен и главно непредвидим американски президент. Все така безпомощни ли ще бъдем, както бяхме през 90-те години на Балканите, или ще бъдем в по-добро положение? Кажем, ако се влушат нещата в Либия, в Алжир. Аз бих искал да знам какви сили и за какви срокове ще може да разположите на театъра на действията. И ще бъдете ли в състояние да решите да, да, да изпълните задачите, е, които е, нашите избиратели възлагат на Европейския съюз, а именно ефикасна защита на външните граници, на шенгенските граници на Европейския съюз, срещу онези, които нямат право да ги прекусяват. Песко в сегашния си вид ни води към постигането на такава амбициозна цел. Така ли е всъщност? Или ни предстоят още години и десетилетия празни приказки? Питам какви пари ще са нужни, за да бъде постигната тази цел и дали сегашните предложения на комисията, а и предлаганите от съвета съкръщения на това, което комисията предлага, не поставят под заплаха постигането на тези ваши цели. Европейският парламент се отнася особено благосклонно към всякакви общоевропейски решения на проблеми, с които отделните държави членки не биха могли да се справят. Освен това, можем да се получим от допуснатите устройствени грешки и, и последвалите трудности е, е, по разполагането на сили в рамките на НАТО финансирането, например, на операциите на НАТО от държавите членки и превратните стимули, които поражда този механизъм на финансиране. I think we've been told by the United States even before President Trump. Още преди президента Трамп се чуваше от Съединените щати, че в някои случаи, в рамките на НАТО, те няма да ни помагат. Либия е в състоянието, в което е днес, защото две – държави членки се нагърбиха с задачата да се намесят, мислейки, че знаят какви ги вършат. Кашата си е чисто наша и трябва да си я сърбаме. А, ако ще правим отбранителен съюз, той трябва да е достоен за това наименование. Отбранителен съюз, който убеден съм, ще се ползва с широката подкрепа на европейските граждани и, и в много държави членки. Но аз бих искал той да бъде представен, този е, съюз, е, не така бюрократично. In, in terms that I could understand, let alone my voters. Така да бъде представен въпроса, аз да го разбера, нали, е, да оставим на страна моите избиратели. А, така че ви призовавам да бъдете и да бъдем по-храбри. Е, понеже е, европейската отбрана е дългоочаквана идея. Има благоразумни европейски лидери, като президента Макрон, който предлага да се захванем сериозно за работа. Е, ми се говори дори за европейска роля в ядреното планиране, ядрени учения и така нататък. Не, че предлагам Песко да се занимава с това, но духът на времената е нов. Впрочем, от гледна точка на отбранителната на европейската отбрана е по-благоприятен този дух. И аз се ангажирам да ви подкрепям при условие, че бъдете по-смели. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на Арно Данжан от НП. Благодаря. Според това, което чухме, като че ли потвърждава впечатлението ми от Песко, а именно това е една сериозна, смислена стъпка напред, пълна с обещания – с заявки, поне според чутото е, от първите изказвания, но все пак, като че ли сме все още доста далеч от ефективните резултати, а да не говорим за победа. Е, като че ли има много бюрокрация, малко резултати а тези резултати са нещо желано държавите членки. Това, което аз бих искал да узная, стратегическия преглед е по процеса, но какво конкретно се случи по тези две години? Много усилия, за да се представи и да се приеме това ПЕСКО. 47 проекта. 47 много сериозно количество, много държави, които предлагат проекти, защото искат да участват в тях, не защото очакват нещо конкретно като подобрение в техния в капацитета на европейско равнище. Макар, че има, разбира се, и а, други мотиви покрай тази това участие. 47 про проекта, е чудесно, но къде се намираме? Това, което бих искал да узнае от тези 47 проекта, ето къде бяхме, ето къде сме стигнали. Това искам да чуя. Две години вече изминах откакто започна Песко. Как се е, съчетава е, Песко с е, фонда? отбранителния. Вие казвате, стои въпроса, стои тази взаимовръзка, но аз не искам вие да ми потвърждавате, че съществува този въпрос. Искам да чуя някакъв отговор от него, за да може след това да се обърна към гражданите, на които от две години говорим, ето, започна Песко и така нататък, да мога да представя резултати от някой конкретен проект. Държавите, които участват, се включват с конкретни заявки. Защото въпросите, честно казано, всички ги споделяме. Всички си ги задаваме тези въпроси. Как ще се съчетае ПЕСКО с Европейския отбранителен фонд? Не, не чувам обаче нищо, което да наподобява отговор. Положително е това, което се случва, нямаме а, съмнение, но притесненията ми са, че заради това включване, това широко включване и цифровите аспекти на тези проекти, като че ли се губим в процеса и протичат години преди да стигнем до каквито и да било резултати и чакаме резултати, и ги чакаме твърде дълго. Да, две години са твърде кратък период е, за мащаба на това, което се, сме предприели, но а, е, ми се иска все пак да ни кажете къде се намираме, какво е напреднало, какви са резултатите, как, кои са етапите, кои са проектите, по които можем да очакваме или вече имаме някакви реални, конкретни резултати. Защото знам, че можем да си сложим на бюрата големи разпечатки от описание на проекти, но избирателите имат нужда от конкретика. Аз лично не знам какво да кажа на избирател, избирателите, на които обещахме, че ще има отпретелен съюз. Е, вие имате секретарият на Песко и се надявам, че все пак в секретарията виждат, когато нещо конкретно се по, случи, когато има конкретен резултат. Ако няма такъв конкретен резултат, те също го виждат. Ако е така, нека да споделите с нас, за да видим ние какво можем да допринесем. допринесем. декорацията в Мюнхен чухме миналата седмица и от друга страна, виждаме това, което се случва а, на ниво Европейски а, съюз и колко е голяма разликата между а, тези елементи. А ние сме в средата на тази разлика. И наистина, когато сме в този а, наш вътрешен европейски балон, а, който си казваме, ето това е прегледа, вървим напред и сме много доволни от това, но все пак, когато погледнем навън, трябва да има малко повече конкретика. И има думата следващия оратор от името на Обнови Европа. Благодаря, Натали. Благодаря на всички, които дойдоха днес и се обърнаха към нас с изказванията си по Песко. На първо място трябва да се съгласим, че наистина Песко е сравнително ново предприятие на Европейския съюз. Трябва ли да очакваме някаква магия, някакво вълшебство в рамките на година и две, от кога броим години, а не десетилетия в Песко? Трябва да проявим известна доза реализъм и преди всичко да оценим ефективността на координацията. Все пак става въпрос за координация. Група от тези държави, които участват в определени проекти на ПЕСКО. Доколкото ми е известно, например, проекта на ПЕСКО в т.е. този, който води Литва за кибернадежността, Имам известна представа какво се случва. Говорих с колегите в Министерство на отбраната и преди имахме е, екип, евентуално който може да се включи, да пристигне на място, когато има проблеми с киберсигурността. Е, има в момента такъв екип с различен стратегически подход, с различен капацитет, така че моят съвет би бил, и ние всички се нуждаем от това, да поканим държави, които участват в конкретни проекти и да говорим с тях на конкретно проекто равнище, за да схванем спецификата на някои от проектите, които вероятно, да речем, са малко по-напреднали от други. Бихме могли да поканим някои представители от определени държави членки, да навлезем в подробности по един или два проекта или колкото е възможно, за да можем наистина да схванем спецификата на ПЕСКО. Струва ми се, че трябва да го направим, за да имаме по-конкретни знания за ПЕСКО. Но това, което чух от а, нашите хора в Министерството, те са много доволни, много са доволни от напредъка, виждат много положителен принос от държавите членки и чакат с нетърпение да продължат нататък. Надявам се с следващите години да чуем все такива добри разкази за и други ПЕСКО проекти. Въпросът ми е, с оглед на нарастването от 24 на 47 на проектите по ПЕСКО, Виждам, че има и едно разширяване на броя, да, но да става въпрос и за задълбочаване на сътрудничеството. По какъв начин е, сте подбрали в ПЕСКО да действате? Има ли готовност да се увеличи, да речем, до 60 или знам ли, доколко е необходимо да ги увеличим като брой? Може би бихте могли да ни запознаете с вашата гледна точка към момента. Кой е оптималният брой проекти по ПЕСКО в момента? Вторият момент, на който ми се иска да се спра, има ли още предложения от държавите членки в момента а, с желание за още проекти и то тогава, ако да, в кои области и какво е общото заключение от координацията между държавите членки? Заключения, които можем да направим и сега. В каква степен се споделят проблемите, постиженията, кое може да се подобри от нашите съвместни процеси по взимане на решение, за да се движи напред Песко още по-гладко. Благодаря, господин Галер от НП. Благодаря, госпожо председател. Моля присъстващите гости да разбират последния начин нашите въпроси. Но естествено е, че ние проявяваме критика, но единственото ни намерение е просто да се постигнат добри резултати, не просто да критикуваме. Защото става въпрос тук за нещо полезно за, на европейско ниво, политика, която съвместно искаме да реализираме. И всичко това проистича от анализите на заплахите, без значение дали по отношение на Либия, Балканите, Сахел, Либия и прочие. Идеята е и в тази област съвместно да работим, да обединим усилия. От тук проистича нашата критика. Много от проектите, беше казано тук, че един вид бяха залежали на национално ниво и когато възниква преско, всъщност държавите членки си казват, а, какво можем да направим и предлагат тези проекти. Както казаха и други колеги, за нас е, е, е важно да се обясни точно процеса на, на подбор. Тоест, първо да се види с какво разполагаме, да се видят къде са дефицитите и какви са потребностите ни. И именно а, това да доведе до а, един цялостен процес, който а, да посочи приоритетите на тази съвместна работа. Вече казахте, че 6 проекта вече са получили а, подкрепа от, а, от ПЕСКО под формата на експертиза или средства. Може ли да посочите кои са точно тези 6 проекта. Не са чак толкова много. И бих желал да се спра на един друг въпрос, а именно участието на трети страни. Имаше така едно не съвсем добронамерено писмо от щатите – по отношение на участието на трети страни в такива проекти. Очаква се явно писмо и от Великобритания след напускането им на ЕС, така че ако участват трети страни, би следвало първо да бъдат уредени всички тези въпроси, свързани с обща политика на отбрана и да видим обаче къде ще бъдат ползите от това допълнително сътрудничество за нас в Европейския съюз. Опростено казано, да речем един проект с 4 държави и 3 от тях държави членки и четвърта да речем Великобритания, то а, няма нищо против те да участват. Обаче а, те може да получават част от и от нашия бюджет, без значение 20-30%. Тоест те не би, не би следвало да имат такива правомощия, т.е. да бъдат третирани по същия начин, т.е. да е ясно какви ще са правилата, например, и по отношение на финансирането когато, на такива проекти, когато участват в тях трети страни. Благодаря ви, господин Басеско от НП. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам максимално кратко избито да се изкажа. погледнем нашия капацитет в Европа за отбрана, честно казано, не смятам, че аз сам бих могъл да се справя с това, защото няма а, ядрен еквивалент по отношение на Руската федерация. Дори и президента Макрон да е готов вече да се обсъждат ядрения капацитет в частност на Франция към момента. Даже още по време на мандата на Саркози, ядреният е, арсенал на Франция беше един вид изнесен в системата на, на, на НАТО, т.е. не е вече единствено и само на разположение на, на Франция. Ама да оставим тази тема все пак искам да кажа следното. Можем ли да се защитаваме ние сами себе си в сериозен случай? Да предположим, че някой от европейските граници е под натиск на руснаците. Как ще реагираме ние сами? Към момента ние не можем да го направим. Затова бих искал да предложа да насочим бъдещите си дейности в три области. Първо, да а, разработим и изградим Европа, която разполага с военно-промишлен потенциал, който да осигури оборудване, което да съответства и да обхваща, разбира се, нивото на развитие на а, във всяко една държава членка. Много страни произвеждат танкове. Може би една от тези държави членки произвежда най-добрите танкове. Ами защо всъщност да не се уеднаквят критериите на производство? Второ, как да защитим нашия континент, нашия Европейски съюз от, Афри... от Русия? Да. Може би приоритета трябва да е някъде Другата, например, а, да погледнем към Африка, заплахите, които почти ежедневно нахлуват в Европа, идват от Африка. Да погледнем към Сахел, Франция, сама там. С такава огромна територия Франция е оставена сама. и тероризма, който се развива там, ще а, засегне всички ни. Може би подобни мисии би трябвало да са приоритет за Европейския съюз. За бъдещи операции, например, за, на Европейската армия. и да се защитава Европа, разбира се, в различни аспекти, като например агресивни атаки от руската, от страна на Руската федерация. Но смятам, че приоритета Африка трябва да е, е на лице. Трябва да наистина да сме готови с спешен отговор. Може би знаете, че през последните 2-3 години източната граница на НАТО и включая на Европейския съюз. Се опазва също така и от щатите. Там са разположени различни а, военни части там. Но ние също трябва да сме готови с наш отговор. дори това да са скромни мисии, то те, те трябва да имат все пак някакво въздействие. Да, вие споменахте, че а, вече е, се реализира 47 проект. Може би на следващата а, среща на държавните ръководители ще бъдат одобрени 100 проекта. Нуждаем се обаче от приоритизиране. Какъв приоритета от това какво, какви са евентуалните заплахи от Африка? Благодаря ви. Бернар Гета от е, Обнови Европа. Оратора говори без микрофон. Il est là. C'est bon Maintenant c'est bon. Merci de votre aide à tous. Благодаря ви, че ми помогнахте да си включа микрофона. Аз също споделям разочарованието на колегите, както и нетърпението спрямо това развитие. Аз също се чудя какво става. От друга страна обаче си спомням много добре онези времена, може би преди не повече от две години, когато а, понятието европейска отбрана всъщност се считаше като обида се в европейските институции, включая и тук в Европейския парламент, и най-вече в съвета. А, кога казах преди 2-3 години ли? Нека да направим следното сравнение, за да ме разберете по-добре. Аз съм убеден, че ще ме разберете какво искам да кажа. Сега, става въпрос следното сравнение. Преди не отдавна във Варшава господин Дажон, ще съгласите с мен, когато се произнесат тези думи европейска е, отбрана, хората се възмущаваха. И е, моят приятел Радек Сикорски мисля, че ще се съгласи също. Обаче полските, полските власти, полското правителство днес във Варшава, аз, между прочим, преди 3-4 седмици бях във външното министерство и там и разговарях с това да се изготви и да се увеличи и подобри военния капацитет. И те ми казаха, да, да, естествено, скъпи Бернар, че ние сме за това да се изгради една европейска отбрана. Тоест, нещата еволюираха. И виждаме всъщност какво правят Франция и Германия и техния пакт в тази посока. Виждаме, че всъщност и поляците чукат на тази врата. Съжалявам, обаче трябва да вземем предвид тази промяна. Така че, господин Данжан, и съжалявам с това, че аз не бях там. Вие бяхте там или не бяхте, не знам. Добре, аз поне лично не бях, не знам дали сте бил вие, но аз прочетох, прочетох изказванията, различните изказвания на конференцията в Мюнхен и виждам, че очевидно наистина нещата са се променили. Тоест става въпрос за общото глобално възприятие в Европейския съюз, включая и в столиците, които и така имат репутацията на силни поддръжници на Североатлантическия алианс, да включая и, и те, а, са променили виждането си спрямо щатите и към а, Европейския съюз, съюзниците. Имам предвид, това започна още с господин Обама и е, не само господин Тръп, и както каза и госпожа Меркел в едно интервю преди няколко седмици, това са структурни изменения – а не конюнктурни. Така че ние можем да съжаляваме, можете да се смеете, виждам. Но Поск, вместо да съжаляваме нали, и да а, се подсмихваме, по-добре да предложим нещо. Това е малко излишно, което правите. Така че Вместо да се оплакваме по-добре, заедно да обмислим по какъв начин можем да реагираме. В този парламент, между прочим, ние разполагаме с правото на инициатива. Никой не ни забранява да предложим идеи, да предложим предложения. Значи, вместо да се оплакваме да, да, се, да критикуваме, простете, нали? Оратора говори без микрофон. А, аз съм тук и бих искал да се изкажа председателката. Извинете, колеги, но разполагаме с а, а, малко а, а, време. Има и други френски а, колеги, разбира се, и които, други колеги, които искат да се изкажат. Позволете ми, госпожо председател, да завърша. Да, е, бих казал, че би било наистина по-добре и много необходимо да следваме тази тенденция която ви се наблюдава и във всички 27 столици, и, е, поне и тенденцията, и комисията, разбира се, по външни работи в парламента може да предложи, да излезе с предложения. Благодаря ви, господин Миксер. Благодаря, госпожи председател. Ще се опитам да бъда по-кратък. Аз съм убеден, че това, което вършим в рамките на ПСКО, е, в е, Европейския фонд за отбрана и така нататък. Е, все, все положителни инициативи, благодарение на които бихме могли да оптимизираме начин на работа, стандарти, оперативна съвместимост и, и прочее. Всичко това е прекрасно. Според мен очертава се една, една закономерност. Европейският съюз заявява благородни цели, е, формулира стратегически намерения. Equally grandiose. And then we uh, realized that... И след това някак си осъзнаваме, че, че ни липсва способност, е, няма ни капацитет, е, е, реално осъществените проекти някакси е, не стигат за постигането на високопарните политически цели. Е, и като се стигне до оползотворяването на в случая военните способности, Европейския съюз какво? Колективно може да разположи някой друг военен съветник, а, а отделна или отделни държави членки единствено в съвсем друг формат а, а, разполагат а, като числен състав а, реалните сили. Значи като Европейски съюз твърде често а, е, а, е, сме блокирани от политическа неспособност да опозотворим дори малкото, с което разполагаме. И в крайна краща въпросът ми е такъв. Много говорим тук през последните няколко месеца за европейската мечта за стратегическа автономност. Питам се обаче, смятате ли вие, че е постижима тази цел чрез инициативите, които вече са на лице, е, Песко Карт, е, фонда за отбрана. Или, или трябва някакъв революционен скок е, по отношение на тези инициативи, така че те да заработят. Благодаря и госпожа Ексман накрая НП. Благодаря, имам един кратък въпрос, тъй като доколкото знам вие е, моля да ме поправите, ако, ако греша. Е, но така, след британския изход, 80% е, от разходите за отбрана в НАТО са извън Европейския съюз. И дали това не поражда сериозно разместване на, на пластовете и няма ли да промени връзките между ПЕСКО и други проекти като Европейската инициатива за намеса и най-вече ПЕСКО, Европейски съюз от една страна и НАТО от друга. Благодаря. Благодаря ви за краткия въпрос. Сега ще дам възможност на нашите гости да отговорят по своя преценка на въпросите, които се чувстват най-компетентни да засегнат. Аз, общо взето, бих казала, че различните зададени въпроси преди всичко със свидетелство за интереса, който проявяваме към темата. И освен това проявяват известно <clears throat> разминаване между политическите намерения и средствата, които се поставят на разположение на тези политически намерения и известна обезсърченост от липсата на информация. Тук говорим за оценка, оценка на първите години на Песко, Поставя се началото на, на една дискусия за средствата, необходими за европейска обрана. Съгласна съм с господин Данжан. Отдавна и отдавна се говори по този въпрос. И сега, когато сме направили първите стъпки, вие говорите за оценка на процесите, запознавате ни конкретно с механиката на поетите ангажименти, независимо дали те ще бъдат изпълнени или не. По отношение на проектите преливате от ентусиазъм, но няма кой знае какво да ни кажете. А трябва да помните, че тук разговаряте с избрани представители на гражданите, които нерядко са поставили, е, са, са е, натоварили тези представители с конкретен мандат в областта на отбраната. И, и както господин Сикорски, аз не бих могла да се изправя пред избирателите и да кажа. Е, установих, че, че се постига сериозен напредък. А това, което чухме, е, е бюрократизирано, междуинституционално, а, а, едва ли не темата е за сортирането на банани в кашони. Разбира се, тя не е такава. Е, темата е за общата ни европейска отбрана. Е, и е, независимо от това, че въпросът е по-скоро междуправителствен, Европейският парламент следва да говори и да, да проявява интерес към тези въпроси, понеже в крайна краща парите са на европейските е, избиратели, на, на европейските е, дънакоплаци. Така че, моля да бъдете откровени с нас, е, е, имайки предвид, че разговаряте с народни избраници. Благодаря. Е, благодаря ви за всички е, бележки и изказвания. Е, ние, разбира се, сме готови тук да предоставим всяка необходима а, информация. Се извинявам, ако е, това, което казахме, е прозвучало прекалено експертно и в недостатъчна степен политическо. Ние, разбира се, е, тук сме хората, които се занимаваме с е, механиката, с, с, с кухнята. А, въпросът е огромен, разбира се, стратегическия преглед на ПЕКСКО и аз се опитах да посоча стратегическата, политическата и економическата стойност или измерение на общоевропейското начинание в областта на отбраната. В същото време трябва да се има предвид, че сме едва в началото. И все още нямаме всички отговори. Това, което мога да кажа обаче е, че Песко наред с фонда и с карт представя до сега най-добрия отговор на въпроса за бъдещето на европейската отбрана. 80% от разходите за отбрана са все още национална прерогатива. Това трябва да се има предвид, което води до размножаване на различни системи и Европейския съюз, държавите членки все още не могат да изпълнят задачата, която са си поставили преди 20 години на времето. 60 хиляди военнослужащи за 60 дена. И това, това бяха мащабите на намесата на Балканите тогава, 90-те години. Все още не сме в състояние да го постигнем. И е, е, разбира се, е, развиващите се връзки и контакти следва да бъдат укрепени. Голямата оговорка тук обаче е, че Европейския съюз не се занимава с колективна териториална отбрана. Това е НАТО. Това, това не е Европейския съюз. Способностите обаче могат да бъдат предоставени на разположение на НАТО. И въпроса за приоритетите е съществен. Ние колективно, като държави членки, нито чрез Европейския военен фонд, не разполагаме с пари да, да, да финансираме всичко. И това е важен политически момент за приоритетите. Аз, аз не мога да имам мнение по този въпрос, но приоритети са необходими да се стигне до, до състояние, в което Европейския съюз да може да изпълнява нужните задачи, операции, ако се наложи, в Близки изток, в Африка, в Либия. Имаме много сили, като, като численост в Европа, колкото искаш. Но става дума за тиловата поддръжка, за високотехнологичните решения, за свързването на тези е, на този личен състав е, и предвид конкретната оперативна обстановка и тежката, е, тежките условия, в които им се налага да оперират. Време е нужно. Това, това трябва да се знае. Аз е, е, е, бих искал да заимствам вашата страст или, или вашето пристрастие в разговорите, които водя. Прави сте. Моментът е назрял. Е, е, САЩ няма да, да бъдат до нас на всяка крачка от пътя нужна ни автономия. Формулировката стратегическа автономност или автономия понякога се, тя се използва неформално. Това не е абсолютна цел, не, не е количествен показател, но като се започне от е, оперативната информация, през вземането на решение и разполагането на силите е нужна повече такава автономност. И не само. Не става дума и за пасивна, нали, за защита от външни вътрешни заплахи, Казвате, а, да, да, да, да победим, да, да, да, да, да спечелим. Да, но, но за тази цел трябва да изпреварваме, а не да следваме. Е, извинявам се, ако не сме били достатъчно ясни. Сега, дали е, през последните две години е, всичко се е свеждало до празни приказки? Не. Не, според мен създадени са нови инструменти, които преди няколко години биха били немислими. Нали, имаме, имаме е, Европейски отбранителен фонд, имаме функция отбрана в европейския бюджет. И за първ път имаме финансов стимул да преодолеем застоя и е, европейското отбранително сътрудничество да да бъде изведено на по-високо равнище. Сега, все, 5 до 10 години обаче ще са необходими за общо европейски външни операции и ние можем да се ангажираме с работа. Така че през следващите 5 до 10 години наистина да сме в състояние Европейския съюз като такъв да провежда е, желаните от него военни операции. Що се отнася до данакоплатеца, разбира се, е, е, максимален ефект на, на единица разход. И, от, и тук говорим за приоритети, за онова, което промишленият комплекс може да даде, но не непременно желае да даде – и, и стигаме до въпроса за съгласуваността, който, който е съществен. Нали, имаме, имаме приоритети за изграждането на способност, които са в основата на всички инициативи на всички приоритети. Там, където има недостатъци, където има недостиг, е, там се насочват усилията. Имаме и, по, и по-строго технически експертни отговори на, на вашите въпроси. Ние, ние тук представляваме различни комитети. Е, извинявам се, ако сте останали с впечатление, че едва сега правим първите си стъпки. Не. Е, ние добре си познаваме процеса и процедурата е, и, сме решени да търсим конкретен резултат. Песко, разбира се, е нещо ново и в смисъл, че е, представя инструмент, е, благодарение на който всяка отделна държава членка да бъде оценявана по поетите ангажименти. И при неизпълнение секретариатът на ПЕСКО може да отнесе въпроса до съвета и, и оттам да се стигне до санкции, е, временно изключване от процеса. Дали е, би се стигнало до това на практика, не знам, но, но механизъм има. И то е нов. Е, лично казано, аз на времето бях председател на работна група в съвета, политико-военните експерти. Разговорите, които водихме тогава, 2013 година, са на мили е, разстояние от сегашните разговори. Е, военното отбранителното сътрудничество 2013 година изобщо не беше на дневен ред. Сега го имаме, сега работим за него. Е, и върховният представител Борел, между другото, подчерта, че става дума за подходи. В Европа не всеки има една и съща отбранителна ориентация, една и съща е, традиция, поради което имаме и така наречения стратегически компас, е, документ на стратегическо равнище за заплахите, които са на дневен ред, така че всички да гледаме в една посока е, и да развиваме обща стратегическа култура. И да, както казахте, вие нужно е да, да се попълни празнината между амбициозни намерения и действия, е, не непременно като се откажем от амбицията си, а като и вдъхнем повече реализъм. И този разговор с удоволствие ще го, ще го водя и занапред с вас, е, госпожо председател. Е, когато пожелаете, аз съм убеден отново, нека кажа, че Песко е важен инструмент от относително по-задължителен характер, с ангажименти за отчетност е, и, и отчети и доклади, които подлежат на преглед. И сега вече сме готови и би следвало да насочи вниманието си към конкретни е, продукти, резултати е, на, на, на терен. Yeah, I think I will leave it here, uh, but I'm happy to continue uh, the conversation. Thank you. Merci. Благодаря. Може би да ви помоля съвсем накратко, всеки един от вас две до три минути, тъй като в нашия дневен ред вече трябваше да започнем една друга тема. Но а, всичко това показва колко голям е интереса към темата. Господин капитан, заповядайте. Благодаря, госпожо председател, за въпросите, които са изключително валидни, трябва да кажа. Казаното от вас, въпросите зададени от вас, дали можем да се справим с такъв вид сценарий в Западните Балкани? Имаше е известни приложения в това отношение, но е, отговорът е ясен. Липсват ни много сериозни е, подкрепящи условия, които биха били е, необходими, за да се осъществят подобни операции. От е, гледна точка на планирането имаме много ясна представа за това какво ни липсва. Имаме сценарии за планиране и е, те са включени и се опитваме да набавим тези липси във военните способности. Това е всъщност основният отключващ елемент за Песко. Това трябва да бъде и мотиватора за Песко. Но в настоящия момент не е така. Две причини поне има за това. На първо място, ако се обърнете към държавите членки и искате в краткосрочен план да постигнат определени проекти, те се обръщат към своите национални планове. Те са за под 5, 10, 15 години и естествено а, малко вероятно е в тези планове да има някакви а, свободни средства, които чакат за да бъдат а, абсорбирани от проекти от ПЕСКО. Сега обаче гледаме малко по-целенасочено в бъдещето да подпомогнем държавите, държавите членки в идентифицирането на точните, правените проекти, нещо за което си даваме сметка сега. Последната част от проектите беше много по-точна и много по-ясно е, в отговор – на нуждите, отколкото а, първата част от проектите. На следващо място, и това е едно а, мое лично наблюдение, трябва действително да обсъдим каква е целта на ЕПСКО, на ПЕСКО. А, това да запазим нашата европейска стратегическа суверенност или е нещо по-широко като цел подкрепа на държавите членки, в а, цялостната им подготовка, което от гледна точка на държавите членки е нещо по-широко от а, европейското равнище. А, те разглеждат и НАТО и други варианти. Това е нещо, което следва да уточним, нещо, което правим и в приоритетите си. А, нашите приоритети в областта на общата политика за сигурност и отбрана също имат своята роля, което означава, че липсите, пред които сме е, изправени в Европа, в известна степен са включени в тези приоритети, но не задължително са мотиватор на това, което вършим. Ето защо считам, че в крайна сметка трябва да се обсъди какво точно е ПЕСКО и каква е целта искам да приключа с един проект, който ви препоръчвам да разгледате. казва се проект за отговор в кризисни ситуации. Това е от първата група проекти. И там се разглежда колко време е необходимо за събирането на европейски сили а, действително ефективни в по-масштабни операции. В момента обсъждаме с участващите държави членки с цел да се а, включи всичко това и то да бъде в сърцевината на нашата дейност. Благодаря. Последните двама, които ще се изкажат сега, само по три изречения, ако може. Ще се опитам наистина максимално кратко, но все пак в отговор на а, въпросите защо говорим а, за конкретните елементи и за подробностите. Наистина песко не е магия, не е вълшебство, но все пак е много усилен инструмент, с който разполага държавите членки. Ако погледнем каква каква е продължителността на живота на човек. 82, не знам колко, 82 години ли е. И нека да разгледаме епско. А, и ако подготвяме един човек да тича, за да спечели дадено състезание, когато на две години нямаме е, чак толкова представа докъде ще стигнат нещата. А всъщност не става въпрос за един човек, а за сътрудничество, за цял отбор а, или евентуално група хора, които подготвяме, за да спечелят матч по ръгби. Така че, е, действително, има и истории на успеха, имаше въпроси в това отношение. Що се отнася до сътрудничеството, този вид сътрудничество между държавите членки, между държавите членки е много нов по своя вид. Има държави членки, които не са си сътрудничали преди с други държави членки, а сега имат заедно проекти и ви приканвам да видите на интернет страницата на Песко. може да разгледате е, какво се случва. Много държави нямат нужда от Песко, за да осъществят даден проект. Всъщност, е, идеята на Песко е да се планира заедно. Хората, тези, които действително вършат тази работа, които планират да го направят заедно. Ето защо смятам, че има нужда от известна стратегическа готовност, за да може различните организации да се послеят, за да помогнем на държавите членки да комуникират по-добре по тези елементи. Защо казвам, че трябва да помогнем на държавите членки? Защото ПЕСКО е за държавите членки. Имаме секретариат, който е в тяхна подкрепа и всъщност готовността за действие е, е волята за действие на ниво държави членки. В контекста на обща декларация, нека кажа следното. Имаме е, действително ангажимента към тези общи резултати, с което завършвам. Благодаря и накрая господин Муни за три изречения. Аз самия считам, че изказванията на депутатите бяха особено интересни и а, на второ място наистина си мисля да не би да сме всички прихванали някакъв евро пеистичен вирус, на, според, заради който се изказваме по този абсолютно неразбираем начин. Binding commitments. Все пак трябва те да се пренапишат, защото има немалко такива. И там съществуваше това задължение за 1%, 2% разходи, а останалите – са малко а, в духа. Искам да съм а, хубав, богат и всичко да е наред. все пак трябва да се конкретизира и в тези национални планове за а, приложение трябва да се види дали държавите членки спазват тези ангажименти. По 47-те проекта – нивото на амбиция не е чак толкова точно и няма и стратегическо планиране, което да върви с всичко това, с съответни, съответните групи за различните функционалности. Ако имаме 5 или 6 стратегически направления и се регрупират така проектите, това ще даде допълнителна яснота и по този начин проектите, които си приличат, могат да се а, подкрепят и да са видими тези, които не пронапредват. Има няколко проекта в Германия, които са много подобни на тези, които са в ПЕСКО и в момента се обмисля как могат да се съчетаят, за да няма а, наистина достатъчно твърде много препокриване. И има смисъл да се поясни картината, за да може да е ясно, ето това е резултата и да може да се обясни и да се докладва не само на парламентаристите, но и да се обясни и на избирателите. Благодаря ви много. Видяхте, че имаше много интерес, много въпроси, много богата и а, дискусия, не само защото а, е важно това постоянно сътрудничество, но защото е важно и да продължим напред. Сега ще преминем към следващата тачка на дневния ред, която е свързана с Брексит. Тази точка ще разгледаме при закрити врата. Затова искам да помоля всички, които нямат а, право да участват в тази част на заседанието, да напуснат залата и ще продължим заседанието за две минути и се извинявам за нашето закъснение.